Турция. Благодаря за изказаната подкрепа. Сега нека да гласуваме. Става дума за решение на съвета за въвеждане на временни мерки в областта на международната закрила за Италия, Гърция и Унгария. Към решението има редица предложения за изменение от е, политическата група на Европа за директната прака демокрация. Е, веднага ще видите, че е, тук има различни противоречиви моменти, така че ще видите, че тази политическа група гласува и за, и против. Първо стигаме до член 2, алинея 1 по точка А. Тук ще гласуваме поименно, електронно. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Отново гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Преустановете гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Отново гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Преустановяваме гласуването. Отхвърля се. 8D е следващото изменение. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 9D е следващото изменение. Гласувайте по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 10D, същата процедура. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 11 Д. Моля, гласувайте по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 4. Отново електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега предложението на комисията. Отново ще гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 556 гласували, 370 за, 134 против, 52 въздържали се. Сега е, законодателната е, резолюция. Имаме изменение 3 от няколко политически групи. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Това беше за кой е против, въздържали се, приема се. Е, след това изменение 2, е, изменение 1, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се и, и изменение номер 2 за, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция ще бъде гласувана е, по електронен път. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Очевидно, край на гласуването в такъв случай. Приема се. Госпожи и господа, протоколите на заседанието от 16 и 17